Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind zwar Уважаеми колеги, виждам, че все още не са всички тук, но тук са координаторите, значи можем да започнем. Аз за кратко време ще ръководя заседанието, докато дойде един от заместник-председателите и сега преминавам веднага към дневния ред. Съгласни ли сте с настоящия дневен ред? Позволете ми една малка забележка. Точка 12 я отлагаме за следващия път. Тя няма да бъде сега в дневния ред. Нямате възражения. Добре. Позволете ми още едно съобщение да направя. Тази среща, мисля, че както винаги се излъчва по вебстрим, мисля, че ще имаме допълнителни слушатели и зрители по този начин. След това доклад за посещението на делегацията в Гърция на 26 и 27 август. Тази бележка, този доклад е депозиран на английски язик, но можете да го прочетете на френски и на немски язик също. Във вашите материали се съдържа и протоколът от 5 септември. Ако нямате възражения, до края на това заседание този протокол ще бъде ще се смята за прият, ако не внесете възражения. Сега давам думата на нашия гост, комисар Невен Мимица. Сърдечно добре дошъл в е, нашата комисия. Давам ви думата. Добър ден. Много ценен Ценна възможност е това да мога да говоря пред вас и да обменим становища. Трябва да видим какво се случва три месеца след като аз поех всички въпроси, свързани с потребителската политика в Европейската комисия. Мисля, че изпълняваме дневния ред за потребителя, макар че през идните месеци има доста важни стъпки, които трябва да предприемем. Моите приоритети са точно в тази посока. Първият ми приоритет е завършване на законодателство, свързано с медицинските устройства, безопасността на продуктите и разплащателните сметки. Амбицията ми е и трите документа да бъдат прияти от съзаконодателите в този мандат. Новия регламент за безопасност на продуктите и надзор над пазара са ключ към подобряване на рамката за продуктовата безопасност. Много се радвам, че председателството на съвета и парламента дадаха приоритет на тези предложения и съответно напредват е, преговорите. Искам да благодаря по-специално на докладчиците госпожа Шал Демоз и госпожа Пиети Кайнен. Надявам се скоро да намерим решение по въпроса за страна на происход. Разчитам на вашата подкрепа за Европейската система за бърз обмен на информация за вредни или опасни продукти. Ефикасността на тази система за обмен на информация, наречена RAPEX, не трябва да бъде е, подминавана с лека ръка, защото тя ще даде възможност е, за обмен на информация. Що се отнася до медицинските устройства, общата ни цел е да гарантираме на високо ниво на безопасност е, за пациентите, както и да подобрим функционирането на вътрешния пазар, за да може този сектор на промишлеността да запази своята конкурентоспособност. Бих искал да благодаря за работата ви, най-вече на госпожа Нора Бера, която е докладчик. Работата за директивата за разплащателните сметки също трябва да напредва бързо. 58 милиона потребители в Европейския съюз над 15 годишна възраст все още нямат базова банкова сметка. Гражданите плащат прекалено много за банкови услуги, не успяват да разберат какви са таксите, които трябва да плащат и срещат трудности при преминаване от една банка в друга. Вашата комисия ще изиграе важна роля по това предложение. Искам да благодаря на госпожа Гебхарт за работата й по доклада и за това, че се одобри една, един график, който дава възможност за забързване на процеса. Искам да премина сега към втория си приоритет, а то е ефективно и ефикасно прилагане на вече приетото законодателство. Решен съм да се приложи на практика законодателството за альтернативно разрешаване на спорове и разрешаване на спорове онлайн. Идната година трябва да излезем с указания за транспонирането на тази директива. Освен това напредваме с развитието на платформата ODR – за да може да има наистина един добър инструмент, който да функционира добре до 2016 година. Освен това, предприемам стъпки проактивно да предприема действия по а, препоръката за колективен достъп до разрешаване на спорове. Макар, че той не е обвързващ, искам да видя дали националните схеми за подаване на групов иск отговарят на съответните общи принципи. Този процес започва тази седмица на една конференция, която се организира от Литовското председателство в Вилнюс. Също така искам да се съсредоточа на по-нататъчното укрепване на съществуващото потребителско законодателство, особено когато говорим за нелоялни практики и гарантиране на правата на потребителите. Има някои важни инструменти, които се използват и които, разбира се, ще продължим да използваме. Те включват координиране на общи подходи за прилагане по въпроси, свързани с потребителите в различни държави членки, преки връзки с промишлеността, за да се постигне напредък посредством доброволно сътрудничество. Искам обаче да отида и по-нататък в тази насока. Заедно с националните органи и други партньори искам да видим как може да се използва една извинете, съвременната рамка, за да бъдем ефективни. Нека ви дам един пример. Потребителите често разчитат на мнението на други. Да речем, в хотелския сектор преглеждат становищата на други потребители. Голямата част обаче от тези мнения са или фалшиви, или подвеждащи. Казва се, че до 30% от тях са такиви. Трудно е обаче да има а, положителни мерки в тази насока. Затова ние искаме да доведем до, да стигнем до конкретно подобряване на положението на потребителите, да дадем отговори на нашите потребители. Всичко това ще включа в доклада, който ще представя пред парламента и съвета идната година за прилагането на регламента за сътрудничество в сферата на защитата на потребителите. Подготвяйки се за този доклад, ще започна и публични консултации. Е, това наистина ще бъде един процес, е, който няма да завърши само с доклада. Надявам се по време на този процес всички заинтересовани страни да ни дадат възможност да установим най-добрите решения в дългосрочен план за прилагане на правата на потребителите в Европа. Разчитам на становището на парламента в този процес и ще се радвам да проведем дискусия по този въпрос с вашата комисия, ако разбира се искате такава дискусия. Госпожо председател, почитаеми депутати, последният приоритет, на който ще се спра, е следният. Искаме се нашите политики да водят до осезаеми ползи за потребителите, като започнем от енергетиката, околната среда и стигнем до далекосъобщенията и електронната търговия в тясно сътрудничество с комисара Юртингер на следващия форум на енергията за граждани ще представя един доклад за това как сметките на хората за електроенергия и газ да станат по-прозрачни и да им помогнем а, да управляват по-добре потреблението си. Ще търся най-добрите практики в държавите членки за смяна на доставчиците на енергоисточници, защото има отлични инициативи в някои от държавите членки, ми се иска този опит да бъде предаден нататък. Необходимо е за всичките ни проекти да имаме по-ясни доказателства и факти. Поръчали сме проучвания, които се занимават с пазара на електричеството, потребителите, след това инструменти за сравнение онлайн, след това различни екологични искове, които подвеждат потребителите и онлайн техники, които са насочени към децата. Почитаеми депутати, наистина много важна работа имаме да свършим заедно. Надявам се да продължите да ме подкрепите и да работим заедно. Много ви благодаря. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за Прегледа, който направихте до януари следващата година, всъщност до следващите избори, искам сега да открия дискусията. Първо давам думата на координаторите, господин Шваб, след това госпожа Гепхарт. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар. Естествено, в нашата комисия ние се радваме, че след лятната отпуска вие идвате при нас, за да ни информирате какви са вашите планове за усъвършенстването на вътрешния пазар – по отношение на потребителите и защитата на потребителите. Имам предвид и усъвършенстване на законодателството. Аз мисля, че аз мога да ви задам въпроса какво а, възнамерявате да правите през следващите месеци, като комисар отговаря за потребителите с останалите дирекции, с останалите колеги, как смятате да диференцирате нещата. Има редица досиета, които са в нашата комисия. Вие говорихте за медицинските продукти, но ние ще преминем и към въпроса за означението за защита на потребителите на стоките за общо потребление. И след това смятате ли, че при гласуването парламента в екологичната комисия комисия може да намери правилния баланс между контрола и защитата на потребителите чрез съответно реимбурсиране от една страна и второ по отношение на иновационния потенциал на средните предприятия. Ние виждаме много добре, че пациентите в конкретни случаи имат лош опит с медицинските продукти, обаче голям брой иновативни медицински продукти просто не намират е, много добър прием сред много потребители, сред много пациенти. И последното, което искам да ви попитам, господин комисар, вие говорихте за прилагането в държавите членки. Тук имаме една сфера, която е изключително важна, ще стане по-важна и през следващите дни, когато говорим за Channel Product Safety Directive. Става дума за е, законодателството Made in, Вашият предшественик, заедно с заместник председателя Таяни, без оценка на въздействието, въведе още нещо в gps докато вие искате да направите оценка на въздействието заедно с парламента, за да видите дали потребителите биха получили повече информация от такова предложение, ако разбира се бъде прието с мнозинство. Благодаря и ако мога да допълня малките и средни предприятия. В Германия се води много голям дебат на тази тема. Госпожа Гепхарт, благодаря, госпожо председател, благодаря господин Мимица за информацията, която ни предоставихте днес. Мисля, че се чувства вече, че от кратко време имаме комисар, който се занимава изключително с защита на потребителите и това е много добре. Отразява се добре на Европейската комисия, което означава, че на тази тема се придава по-голямо значение. Аз приветствам този факт. Проявих готовност да работя много бързо по отношение на базисните сметки и аз мисля, че трябва възможно най-бързо да успеем още в този мандат да можем да вземем решение, защото много граждани, които не получават достъп до сметка, е, разбира се, има такива, които не искат, тях не ги принуждаваме. Говоря за тези, които желаят достъп, но не могат да го получат. Мисля, че в днешно време животът е, е немислим без е, сметка, по която да могат да се превеждат суми, от нея да се превеждат суми и така нататък. Това е много важен въпрос. Много е важно също да се погрижим тази сметка да бъде откривана безплатно, а ако има такси, те да бъдат ниски, просто символични. Аз мисля, че това е много важен аспект. Аз съм малко разочарована от това, което казахте във връзка с колективните искове. Ние в парламента от години дискутираме с Европейската комисия по този въпрос. От години наред ни се обещават различни изследвания, правят се, отново се извършват проучвания и сега вие пак казвате, че ще извършвате проучване. В даден момент обаче Европейската комисия трябва да стигне до целта или трябва да кажете, че не желаете, това е също ясен отговор. Тогава ние като парламент ще си помислим какво да направим. Или пък ако кажете, че искате, то тогава трябва да направите конкретно предложение. Наистина, от години непрекъснато да се твърди, че нещо се прави, че нещо се подготвя, за нас това е незадоволително, поради което ви моля малко повече да вложите амбиция в тази тема. Разбира се, не всички в Европейската комисия са на едно мнение, в Европейския парламент също, но все пак нашите граждани се нуждаят от отговор за това как ще изглежда бъдещето. Те не трябва да остават е, в несигурност. И последната тема, която искам да засегна, това е принципът на страната по происход, т.е. made in. Смятам, че това е много важен въпрос, на който ние трябва да дадем добър отговор. Много граждани биха искали да знаят къде е произведен продуктът, който е, желаят да закупят и при какви условия е произведен. Има много граждани, за които този въпрос не е важен, но има и такива, които желаят да знаят. В тази връзка са ни необходими данни, които наистина да са информативни и в които аз ще се изразя малко по-остро. Е, една риза се шие еди къде си, в Германия се пришиват само копчетата, обаче знакът е Made in Germany. Това не трябва да се допуска. Необходимо ни е решение, което да е трайно и което да не създава проблеми, най-вече за малките и средни предприятия, като същевременно предоставя на гражданите желаната информация, за да могат те да извършват информиран избор при своята покупка. Благодаря. Благодаря. Преди да отстъпя председателството на господин Кофарати, искам накратко да направя два коментара. Мисля, че всички ние проявяваме много голямо разбиране към това, че трите актуални директиви, вие желаете да ги приключите преди изборите за Европейски парламент, и да могат да бъдат транспонирани в държавите членки. Това е напълно правилно. Правилно е също, че през следващата година вие искате да поставите акцента върху прилагането, защото тук е, са основно проблемите, за съжаление. И още две неща, които ми създават загриженост. Първо, колективните искове. Аз имам впечатление, след вашите думи, може би ще поясните, но а, е, аз разбрах, че след като в комисията не получите достатъчна подкрепа, ще изберете като вариант това да мине през държавите членки. В Литва ще има конференция и на други места явно ще се опитате да спечелите държавите членки на ваша страна. Разбирам, това е умно, умен подход, обаче нашето впечатление е, че държавите членки блокират още повече, отколкото комисията или някои колеги от някои политически групи. Също така, тъй като ще има и избори в много държави членки, съм много скептично настроена. Аз мисля, че вие там ще можете да се доверите сам на един е, доверен съюзник, като например парламента в по-голямата му част. Спомням си, че прочетох някъде, че Европейската комисия има идея за трети път т.е. не американската система, но не и статуквото, което имаме в момента. Тоест, че вие работите все още по е, същество, по съдържанието. Може би тук би трябвало да кажете още нещо. И последното, прозрачност при цените на енергийните продукти. Аз мисля, както в моята родна страна, така и в цяла Европа, е, цените на енергията могат да се превърнат в проблем в бъдещето и могат да променят из основи цялата енергийна политика, поради което е необходима прозрачност при цените. Има някои съдебни решения на национално и европейско равнище за това и аз мисля, че би било добре да внесете прозрачност. Е, можете да разчитате на нашата помощ за това. И ще се радваме много, ако можете да успеете преди изборите за Европейски парламент. Това би била тема, с която всички колеги биха могли да докажат, че по тази тема, която пряко засяга гражданите, се прави нещо тук при нас. Благодаря. Ще седна на мястото си и ще изслушам вашия отговор на моите въпроси. Много ви благодаря, че проявявате такъв интерес към тази тема. Благодаря и за действията, които вашата комисия от край време предприема по всички потребителски въпроси. Обменът на становища за защитата на потребителите и политиката в вашата комисия винаги е бил един отличен пример за ефективност и ефикасност и за стъпки напред на тази политика. В началото на мандата, пък и когато имаше изслушване в комисията, се опитах да посоча, че това е, под... Това е хоризонтална политика. Политика, която преминава през всички други теми и която преминава през мандатите на други комисари и политики. Основната ми цел е винаги потребителите да бъдат защитени още на най-ранните етапи, когато се формулират нови законодателни предложения или други дейности в други сфери, за да може потребителите да получат съответните си права и те да са мотор на функционирането на вътрешния пазар. След 2-3 месеца работа в комисията мога да потвърдя, че опитът ми с другите комисари, сътрудничеството ми с тях по тази политика, имам предвид отразяването на потребителската политика във всички останали политики, е положително. Например, заместник-председателя Крус. Участвахме при формулирането на пакета, единния пакет за далекосъобщенията. Надявам се той да е наистина от голяма полза за потребителите, не само за интернет, но и в сферата на далекосъобщенията. Същото се отнася и до комисаря Бърние, както и сектора на услугите, най-вече банките, директивата за банковите сметки, или пък, що се отнася до промишлената политика и предприятията с заместник-председателя Таяни. Едно от най-големите постижения според мен поне, не знам дали сме го постигнали изцяло, е, че европейският семестър може да излезе от макроекономическата фискална рамка и фокус, като до сега е имало, и да се тръгне с по-конкретни препоръки които да окажат въздействие върху реалната економика и да защитят потребителите и техните интереси, или пък социалното измерение на политиката и политиката по възстановяване. Ето това идва също в защита на потребителите. Е, много е решаващ етапа решаващ в съвета и парламента. Що се отнася до медицинските продукти, искам и със съвета да следва духа и решимостта на Европейския парламент – Надявам се Европейския парламент да излезе с мандат за триалог съвсем скоро. И се надявам, че държавите членки в съвета ще ви последват. И до декември или януари ще можем да влезем в триалог по пакета за медицинските уреди. След това за безопасността на продуктите Препени камъка на този пакет е регламента за происход. От гледна точка на комисията искам да подчертая, че предложението също е валидно. за международни стандарти, за определяне на стандартите и регламент за потребителски кодекс. като един от критериите ще бъде последно място, където е настъпила трансформация по продукта. Гледам предложенията на парламента, но има като че ли различни интереси тук. И комисията иска да бъде много важна в тази насока. И да даде своя дан в този регламент. Регламента за етикетирането на происход е много важен, защото той е допълнителен инструмент за проследимост. за да се борим с опасните продукти, е, които излизат на пазара в Европа. Колективните искове, те бяха споменати неколкократно е, при встъпителните изказвания на координаторите. Това е дъл... въпрос, който възникна отдавна. Част от заинтересованите страни не искат тук да има задължително законодателство, Голямата част от членовете на комисията искат точно такова. Европейската комисия държи реалистична позиция по въпроса. Всъщност една реалистична позиция поехме Даже и препоръка е, няма да изготвим за, препорък... за държавите членки, за тези колективни е, искове, за да могат те да разрешат е, тези проблеми в своят правен ред. Имаше опозиция срещу тези колективни искове е, в част от държавите членки, защото тяхната правна традиция беше такава. Затова нашия подход бе да запазим препоръката като силен инструмент и комисията работи с държавите членки. И тези препоръки да бъдат приложени в максимален брой държави членки. И Трябва да спомена цените на енергията и подобрението, което ще се усети, ако има е, възможност за колективни искове. Третия пакет е, за енергетиката вече е факт и либерализацията и конкуренцията влизат в сектора. Цените падат, особено на електричеството и гъста. Това, което Европейската комисия иска да постигне сега, е по-нататъчно развиване Иска ни се една обща препоръка, която да направи сметките за ток по-разбираеми, по-прозрачни, за потребителя. Това е единия път, едната писта. Другата е да се даде възможност на потребителите да спестяват енергия. Това е пряко свързано с по-ясните сметки, разбира се. Третият път е по-лесна смяна на доставчиците. В някои от държавите членки има групова промяна на доставчика и Европейската комисия иска да види какви са възможностите за разширяване на тази практика, да бъде тя по-голяма и да се използва в различните държави членки. Благодаря, господин комисар. Колегата Синалова поиска думата. Ще ви дам думата, разбира се. Нека да видим дали има и други желаящи да се изкажат, за да видим. Хайде да съберем всички искания и след това господин комисаря ще може да отговори на всички. Много ви благодаря. Имате думата. Комисaři, já v се se omlouvám kolegyním колегум, които kteří благодаря и извинявам се на колегите, които са тук от самото начало, тези, които са тук сега. Извинявам се, че закъснях. Гласувах в друга комисия. Господин комисар, видяхме се миналата седмица Бяхме на една прожекция на чешки филм, който се нарича Мошеници. Прожекцията бе в Европейския парламент. Имаме проблеми с правоприлагането на настоящото законодателство, защото дори пет години след влизането в сила на директивата за нелоялните практики, положението не се е променило много, така че приветствам публичните консултации, които бяха оповестени за защита на потребителите. През март 2013 година Европейската комисия обяви, че ще се е, съсредоточите повече върху надзорните органи. Както видяхме миналата седмица, все по-нови вратички се намират. Както знаете, фирмите новаторстват в тази сфера. Започва с една държава членка, нещо се забранява там, съответно други, съответната фирма преминава в друга държава членка, обикновено на изток, за да прави същото. Така че е хубаво да има обмяна на добри практики. Та моят въпрос... Трябва да видим как стоят въпросите с просветните кампании, които бяха обявени тази година. Както знаете, това е годината на гражданите. Но не виждам някакви големи дейности в това отношение. Какви ще бъдат дейностите на комисиите в тази сфера? И накрая защитата на потребителите и нелоялните практики, когато се организират големи презентации от фирми и се опитват да се измамят потребителите. Много често дейността се изнася в чужбина. Някакви действия можете ли да предприемете към такива държави или фирми? Благодаря. Имате думата. Я też to bardzo пане panie komisarzu, że pan tak intensywnie благодаря, господин комисар, за казаното от вас. Е, Надявам се да продължим да поддържаме контакти с вас. Аз съм убедена, че е изключително полза, полезна срещата ни с вас и тя ще продължава да бъде така в бъдеще. Има няколко въпроса, по които искам да говоря днес. Искам да започна с разширяването на приложното поле на, разшир... на решаването на спорове онлайн и разрешаването на спорове онлайн. Заработихме по тази тема отдавна. Имаше определени проблеми, с които се сблъскахме. Вие говорихте за реализма на Европейската комисия. Вашето предложение, трябва да кажа, в началото не беше много реалистично и парламента го направи реалистично. Та, да, какъв е напредъка сега по няколко въпроса? Как си сътрудничите с държавите членки по отношение на прилагането на директивата и нейното транспониране? Може би държавите членки имат нужда от координация или подкрепа така че системата за альтернативно разрешаване на спорове да бъде еднообразна в целия Европейски съюз. Имахме също така проблеми с финансирането на проекта, защото се оказа, че няма достатъчно средства в Европейската комисия за финансиране, за да се заплати за превода, който е необходим за онлайн решаване на спорове. Затова искам да разбера дали сте намерили разрешение на проблема по отношение на платформата за превод. И може ли да дойдете с една презентация? Има много въпроси за това, как напредвате по платформата. Госпожо Гепхарт, имахте една идея Чувам от неправителствени организации, потребителски организации, които смятат, че информацията made in, т.е. за производство или къде е производен продукта, е, че един продукт се произвежда на много места и в Германия това е доброволно. Може да се предостави тази информация, но не е задължително. И това като че ли дава голяма свобода на производителя, но от друга страна пък не е подвеждащо, така че предоставя се информацията made in, само ако информацията е вярна и проекта като такъв наистина е бил произведен в определена страна. Мисля, че това решение, което се използва в Германия, е изключително полезно и един пример, който Европейския съюз може да следва. Благодаря ви. Грация. Мария Иригойн Перес. Благодаря. Госпожа Перес. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз ще се спра на тази тема и по-специално на някои от основните права – правото на здравеопазване и на достоен живот. Там Разбира се, също има социални разлики, има медицински лечения, които са много новаторски и много скъпи и ако действаме по друг начин, ние не бихме могли да защитим европейската идея. Аз сега бих искала да разбера какви предложения ще направи комисията във връзка с интервенирането върху правата на европейците. В моята страна ще трябва да се заплаща допълнителна такса за медицинско лечение. Благодаря, Мария. Колегата Мацуало. Това, което ще попитам е вдъхновено от въпрос на колегата, който бе направен преди мен. Той е свързан за разрешаването на спорове онлайн и платформата за превод, които са споменати тук. Обсъждали сме това с Европейската комисия многократно. Има определени финансови ограничения Знаем, че този инструмент не може да бъде финансиран цялостно от потребителската програма, тъй като бюджетът е свит. Така че, господин комисар, моля ви, кажете ни дали все още сте ангажиран с тази тематика. Ще направите ли така, че необходимите ресурси да бъдат заделени за предоставянето на този инструмент за превод? Ние смятаме, че това е изключително важен инструмент. Благодаря, давам думата сега на господин комисаря, който ще отговори на зададените от вас въпроси. Благодаря, председателю. Добре, продължаваме с обмена на становища по всички тези важни въпроси, които повдигнахте вие. Сега, що се отнася до нелоялните практики, които бяха разкрити от един филм, който наскоро бе показан тук във вашата сграда в парламента. Това е филм за нелоялни практики, е, на които обект са обикновени граждани. Когато различни търговци искат да ги накарат да си купят неща, които потребителите не искат. Да. Uh, Националните власти са тези, които защитават правата на потребителите в това отношение. Но това, което наистина искам да направя аз, е по-добре да координирам а, да създаде по-добра координация, сътрудничество на националните органи, когато говорим за широко използвани или практики, с които се злоупотребява. Стартирането на публични консултации за защита на потребителите и сътрудничество в тази сфера между националните органи е важна стъпка в тази посока. Съвсем скоро, след седмица-две, тези консултации ще стартират и това ще бъде възможност всички национални агенции да повдигнат въпросите, които ги засягат най-пряко и с които се срещат най-често, за да идентифицират най-добрите практики и други държави членки да се получат от тези практики. Тази публична консултация няма да бъде само едно упражнение между националните органи и комисията. Това ще бъде една широка група заинтересовани страни. потребителски организации, доклада ще засили прилагането на законодателството. Альтернативното разрешаване на спорове – е друг канал за разрешаване на спорове извън съда. Трябва да се развиват потребителски центрове, центрове за даване на съвети на потребители, е, механи... механизма извинете, за альтернативно разрешаване на спорове и платформи, които ще дадат възможност на всеки един потребител Много по-ефикасно трябва да се работи, защото и този механизъм е много по-ефикасен от разрешаването на спорове в съда. Фактът е, че тези механизми за решение на спорове онлайн ще бъдат приложени от 2016 година. Комисията ще намери всички възможности, за да създаде онлайн платформа за решаване онлайн на спорове до тогава, 2016 зависимо и от финансирането на потребителската програма, но това няма да е достатъчно, Това, което мога да повторя отново, е факта, че платформата за онлайн решаване на спорове ще заработи с пълна пара 2016 година. Uh, uh, Много важен коментар бе направен за здравоопазването и проблемите, които нарастват при финансирането. Това е друга сфера, където потребителската политика и комисаря за тази политика, в което могат, могат да могат да работят заедно с съответните комисии. Uh, при разрешаването на тези проблеми и защита на интересите на пациентите. Искам да работя с комисаря Борг, за да изградим една рамка, за да може здравеопазването да не страда от липсата на финанси. Today, today, с... От финансовите проблеми, които днес са надвиснали над здравните системи в много от държавите членки. Беше зададен един въпрос е, е по-рано при първия кръг изказвания за необходимостта от е, баланс. Що се отнася до нормативната уредба на медицинските изделия – между от една страна безопасността на пациентите или на потребителите и от друга страна новаторските постижения и необходимостта да се запазят лидерските позиции на европейската промишленост, на европейските производители на медицински уреди, особено малките и средни предприятия, които всъщност в голяма степен участват е, в разработката и производството на новаторски медицински изделия. Да, така е, е. Поддържането на това равновесие никога не е било лесна задача, но на мен ми се струва, че общия замисъл на предлаганата нормативна уредба, такава каквато тя вече се очертава в резултат от измененията и допълненията, прияти в парламента, и от друга страна предвид първоначалното предложение на комисията, се движи към, към е, едно такова състояние, при което нормативната уредба в никакъв случай да не подлага на съмнение, да не, да не компрометира безопасността на потребителя. И наистина, е, запазвайки е, лидерските позиции на европейската помишленост, е, между другото, това се дължи и на факта, че административната процедура или предпласментните разрешителни режими, на които подлежат новите медицински изделия, осигуряват наистина такива лидерски позиции в сравнение с други части на света. Благодаря. Искам да благодаря на господин комисар за отговорите, които ни даде. Ще имаме възможност да се върнем върху голяма част от тези аргументи. Ще обсъждаме или с вас, или с други ваши колеги, така или иначе вие сте основния ни събеседник. Благодаря ви от името на комисията. Сега прекъсвам заседанието до и 10, 16 и 10. Е, тогава ще гласуваме. Ще дам възможност на колегите, които сега са в други комисии, да дойдат, за да гласуват с нас. И така ще подновим работа след 10 минути точно. Благодаря.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 se i colleghi prendono posto possiamo cominciare le procedure di voto. Колеги, нека да започнем с гласуването. Имаме е, колеги от Швеция. Добре дошли на нашите гости. Трябва да изчакаме след като започнем с гласуването, ма след това можем да ви сложим да седнете. Така че трябва поне първото гласуване да мине, преди да има възможност да ви настаним. Господин Тарабела, моля, да вземете мястото си. Allora, il primo voto... И така, първото гласуване е приемането за заседание, календара за заседанията ни 2014 година. Одобрено е вече от координаторите. Има вече ориентировъчно становище. Който е за да дигне ръка. Va bene. Il calendar. Chi è... Кой е против? Въздържали се? Il calendario è approvato. Приема се. Adesso le nostre ospiti possono... И сега вече нашите гости могат спокойно да седнат, а ние продължаваме. Dobbiamo votare questo. И така, сега трябва да гласуваме доклада на Мария Иро... Иригоен Перес, план за действие за електронното здравеопазване за периода 2012-2020 година. Нека да започнем. И така, изменение едно на Първанова. Кой е за? Против? Отприема се. Второто. Констанс Легрип за. Кой е против? Електронно гласуване, тъй като се поиска проверка. Край на гласуването. Приема се. много ви моля да вдигате ръка, така че да мога да ви виждам като председател, защото ми е трудно. Три. Пети Кайнен. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 4 на Пети Кайнен за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 7 на докладчика за, против, проверка, електронна проверка. Е аперта. Il voto è chiuso. Ha Respinto. Compromesso 2. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Compromesso. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 и 14 заедно. Те са идентични. Имбрасъс и паксъс. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто, четвърти компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 на Първанова за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 и 23. Браса си Роланда с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Изменение 20. Пети Кайнен за против, въздържали се, приема се. 21 на Парванова за, против, въздържали се. 24 Парванова за, против, въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Приема се. Цялата резолюция електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Тридесет за, един против. Браво на докладчицата. La relazione successiva Viene messa ai voti. Eh, la Следващия доклад Гал Пелц за защит... Е, отбранителните технологии в Европа и индустриалната база. Предполагам, че е пред вас вече списъка за гласуване. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. Не, извинете. Пада. Четири. На Гепхарт за. Четири. На Гепхарт за. Против. Въздържали се. Приема се втори компромис. За. Извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 с две отделни части в него. Първата част на Гепхарт. Благодаря, господин председател, но това компромисно изменение не е подкрепено от мнозина и аз не съм съгласна то да бъде изобщо в списъка за гласуване, защото по него нямаше никакво мнозинство. Добре. Отделни части ще гласуваме. Първа част, компромис 3, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. Харбър. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. Оле Шмидт. За. Против въздържали се, приема се. 17. Кой е за? Против. Въздържали се. 19 на Шваб за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 на Галпелт за против, въздържали се, приема се. 21 на Шмидт за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 Вайлер за, против, въздържали се, отхвърля се. 23, 24, 25 ще гласуваме заедно. Обермайер за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на Галпелц. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 на Бялан за. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Набиеван за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме доклада като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апровато кон 19 воти а фаворе. Прието с 19 за, 11 против, 2 въздържали се. Бене. А questo punto abbiamo finito la parte това приключихме гласуването за днес. Нека да дадем две минути на колегите, е, които желаят да напуснат залата, поради това, че имат други задължения. И ще продължим нашето обсъждане след точно две минути.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 bene possiamo riprendere i nostri lavori. Mi do la parola perché... Нека да продължим работата си и си давам на себе си думата, тъй като трябва да ви да в темата за управлението на единия пазар. Това е доклад, който ми бе възложен. Както си спомняте, първата дискусия, която правихме по тази тема и по доклада, без свързан с това, че а, миналата година Европейската комисия в а, свое съобщение засегна нашата тема за управлението на вътрешния пазар. И сега, след като комисията поставя акцента върху вътрешния пазар, нещо, което е особено позитивно според мен, следва да превърнем всичко това в дела, не само в материално-правната и в процедурната част, така че в бъдеще, в рамките на годишният преглед, а именно Европейски економически семестър, да се включи изрично и отделно темата за вътрешния пазар. Ние вече обсъдихме като начало тези неща във връзка с доклада Шваб по името на неговия носител. Гласувахме и от тук нататък вече включването на вътрешния пазар в рамките на европейския економически семестър ще стане по-осезаемо. Както знаете, Европейският семестър е замислен за да даде възможности на, на комисията да стимулира постигането на целите на стратегията 2020. И тъкмо по тая причина, според мен, е, не бива да е, се ограничаваме само до едни или други стълбове или устои е, на европейската политика. В съчетание трябва да, да се развива и економическото и социалното измерение на вътрешния пазар. И, и така тази по-широка координатна система би могла да бъде от полза, тъй като работата на комисията може да бъде обогатена е, чрез едно политическо съдържание, в това число в рамките на европейския семестър. И че тук трябва да говорим за някаква форма на координация на европейския е, семестър. Тъй като трите стълба трябва да бъдат разглеждани като интегрирани и равностойни. нека не забравяме, че комисията в своето съобщение обръща вниманието на основни сектори. Значи, услугите и при това спецификата на финансовите, на транспортните, на енергийните услуги и на цифровия пазар. Смятам, че ще бъде полезно да добавим и допълнителни елементи на оценка, които да са конкретно свързани с защитата на потребителя и като функциите им на граждани и в функцията им на работещи, защото те участват в целия този единен пазар. Трябва също така да обмислим сериозно и да дадем необходимата тежест на правата. Правата на всички заинтересовани страни на единия пазар. Всички трябва да бъдат взети предвид като важни субекти, чието мнение да изслушаме. Техните права трябва да бъдат защитени индивидуалните им права, както и колективните. Докладът Шваб разглежда напредъка на единния пазар, акт за пазара и във втората му част и второто му изменение. Той беше представен тогава, когато бе прият доклада Шваб. Имаме възможност да се върнем върху това съдържание с изразлични елементи на оценка и е, връзка помежду им. След това докладът трябва да включи също така разглеждане на различните елементи за анализ на вътрешния пазар. Трябва да видим онези, които са се използвали в миналото, но трябва също така да помислим и за нови форми на контрол. И да вземаме предвид оценката на потребителите. За това не са достатъчно, достатъчни оценки, които се основават само на количествени показатели или на статистика. Не, имаме нужда да съберем и становището, оценката по същество на отделните е, потребители на единния пазар. Защото те са основните ни отправни точки. Те са всъщност основните действащи лица. А, към тях е насочена работата на тази комисия. Ще ви представя текста до 15 октомври. Ще имаме достатъчно време, за да можем да го обсъдим. Представянето на измененията е предвидено за 15 ноември. Казвам, че е предвидено в този момент, защото ако Европейската комисия още не е излязла с анализа си за растежа, ще трябва да помислим за втори срок, за да можем всички ние да ги представим, имайки предвид предложенията на комисията. И така, 15 октомври текста, 25 ноември измененията, за сега, 25 ноември, както казах, е дата, която може да бъде променена. Ако сроковете за доклада на Европейската комисия са различни от предвидените. Имате думата. Джунго Алтро, време, оказионе. Всъщност няма да казвам нищо повече, защото ще имаме възможност по-нататък. Компромиси ще има за изготвяне. Добре, спирам до тук. Давам думата на желащите да се изкажат. Няма още определени докладчици в сянка за някои политически групи.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 и е, също така докладчик е, за доклада за вътрешния пазар, единния пазар. Единният вътрешен пазар е, за Европейския съюз е изключително важен, дори Европейския семестър, така че е, много се радвам, че има един доклад по тази тематика. И в този контекст от името на господин Шваб искам да кажа няколко думи. На първо място искам да кажа, че е важно докладът на господин Шваб от миналата година да бъде напълно актуализиран. Имаме нужда от истински анализ или изследване или проучване на правилата на единния пазар вътре в рамките на европейския семестър. За съжаление, Вътрешният пазар е един стълб, който все още не съществува в своята цялостност, но е един стълб, който е незаменим за реализиране на пра на вътрешния единен пазар. Това са правила, които са изключително важно за доброто използване на вътрешния пазар и нашия пазар трябва да бъде конкурентно способен. Трябва да има заетост, економически растеж и така нататък. Господин Шваб подчертава, че за постигането на тази цел е изключително важно инструкциите, които се дават от Европейската комисия всяка година за държавите членки, да се съсредоточат върху вътрешния единен пазар. Освен това, държавите членки трябва да положат по-големи усилия за актуализация на тези препоръки и тези препоръки не трябва да бъдат отхвърляни, както се случи това в Франция. Господин Шваб се радва, че Европейската комисия е започнала да актуализира някои от предложенията на господин Шваб, т.е. по-голямото използване на SWIPS и а, в интернет също така. Освен това бе поискано едно изследване след приемане на последния а, текст. Ще видим а, какво се случва. И в заключение, моята група, казва господин Шваб, се надява нашия докладчик да излезе с ясна, силна позиция позицията и е на господин Шваб в неговия доклад и ние се надяваме да има добро сътрудничество в комисията по тази тема. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Хацимаркакис има думата. Господин председател, мисля, че повечето колеги и също повечето от тези, които се занимават с тази тема, не осъзнават значението на доклада. През последните три години ние се занимавахме основно с кризата, с държавния дълг. И през този период обаче забравихме, че всички фактори, които доведоха до задлъжняване на държавите, например по-малко производство, по-малък економически растеж в някои страни, е, това доведе до по-висока задлъжнялост, е, но в крайна сметка се отрази и на вътрешния пазар, поради което е абсолютно логично и трябваше много по-рано да се направи това, да разглеждаме аспектите на задлъжнялостта на държавите заедно с аспектите на вътрешния пазар. И както колегата Шваб в своя доклад винаги показва, Става дума, разбира се, първо за изпълнение на правните норми, но не само това. В десетата година след е, Валутния съюз ние трябва да се замислим как да постигнем баланс. Аз е, съм гражданин на две е, европейски държави, членки на Европейския съюз и те са два екстрема, в две крайности в економическото развитие. Докато е, кризата доведе до загуба на един милионни милион работни места, именно в Гърция, в е, Германия бяха създадени половин милион нови работни места. Това е развитие, което може да се приеме за определен период, но не и за дълъг период. И сега, когато погледнем какво е подходът ни като европейци, имаме скорборд, последният е от месец юли 2000 2013 година, всъщност 19 февруари 2013 година, установяваме, че там такива е, развития, които са неблагоприятни, а и до голяма степен се окоряват от комисията, обаче укорите, които във Франция са насочени в отрицателна посока, е, в смисъл, че те не ги приеха. В е, Германия, е, която има много голям изли... експортен излишък, тези неща просто се игнорират. Колегата Ханслик посочи, че това, което се отнася за Франция, се отнася и за Германия. А, с това обаче няма да напрегнем. Ако правим такива скорбордс, да, можем да говорим кое е добро, кое е хубаво, обаче ако е, възприемем коментарите на комисията, то тогава трябва да забравим всичко. Е, тогава ще гледаме как в географския център на Европа се губят работни места и как периферията на Европа става все по-малко производителна. Може би ще трябва да вземем мерките, на които госпожа Гебхард би се радвала, обаче в страните с е, експортен излишък Всъщност при тях ще се получи е, така, че те ще получават субсидии, за да отиват да прекарват отпуската си в е, страните от Южна Европа, за да има поне някакъв баланс. Просто ще трябва непрекъснато да мислим по този въпрос. Мисля, че докладът на господин Кофарат и господин председателя е възможност да се чуе гласа на парламента и ние ще извисим своя глас, обаче комисията и държавите членки трябва наистина да изпълнят тези мерки, а иначе това е загуба на данъчни постъпления и е, мисля, че едва ли това би било решение. Благодаря. И аз ви благодаря. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Няма. Ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Искате ли да коментирате чутото? Ми пари дино. Като че ли не? Bene, allora mi Чудесно, давам си думата отново. Съвсем накратко ще се изкаже. Съгласна съм с казаното от колегите, които се изказаха. Истинският проблем е да имаме последователност на третия стълб. Имам предвид единния пазар и парламента, и нашата комисия, пък и съвета, споделят тази необходимост на теория, но на практика обаче нещата като че ли не отговарят точно на теоретичните съждения. И ние трябва да преодолеем тази разлика. Ето това е работата, която трябва да бъде извършена. Да може във всичките си части съдържанието на доклада Шваб да стане факт и да подсилим европейския семестър и неговата възможност да се свърже а, с економиката, да свърже економиката, политиката в сферата на економиката, политиката в сферата на социалната сфера и политиката за единния пазар. Трябва да опитаме, ще го направим заедно. Искам да ви припомня а, тук, както казах, 15 октомври ще получите моя доклад и до 25 ноември ще имате възможност, пак казвам, ако няма промени от страна на комисията, да, ще имате възможност да представите преди тази дата своите изменения. Казвайки всичко това, мога да премина към следващата точка от дневния ред. Продължавам аз да говоря. Това е едно становище, по което съм докладчик. И то е свързано с директивата за оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. Европейската, извинете, комисията Юри е, е водеща комисия, но ние трябва да излезем с становище. Тази директива идва от, според мен, едно естествено развитие на двете становища, които бяха одобрени през юни от Европейския парламент. Едното е за социалната отговорност на предприятията. След това документа, от който и произлязоха, беше документа на Европейската комисия. Както знаете, социалната отговорност са практиките, които фирмите доброволно извършват. И трябва да кажа, че от край време има такова нещо в Европа. Това е нещо а, новаторско. А, Жак Делор в бялата си книга 1993 година говори за това. След това тези практики започнаха да се прилагат. А, имаше различни действия на Европейския съюз, инициирани или от парламента, или от комисията. И доброволният характер продължи да се запазва корпоративната социална отговорност продължи да е факт и това беше част от репутацията, от доброто име на всяка една фирма. Никога не са вървели нещата линейно. Трябва да кажа, че понякога е имало стъпки назад, или е имало спиране, или, или не, не е имало прилагане. Какви са причините за всичко това? Има и известни противоречия, и то силни такива, които в началото на този век се наблюдаваха. Те бяха свързани с големите фирми и там имаше отлични доклади за социалната отговорност, но не последователно поведение. Мога да дам примери. Например, нефтени компании, които имаха отлични доклади, които говориха, че са много отговорно и след това замърсиха северните морета по ужасяващ начин защото транспортираха необработен нефт в кораби без никакви защити на околната среда. Или пък фирми, които шият дрехи, които докато говорят каква голяма отговорност са поели, всъщност караха в далечни държави да работят за тях деца. А, та, всичко това създаде много трудности при а, изпълнението на тази корпоративна социална отговорност на практика. Отново се връщаме към тази тематика. Има предложение на Европейската комисия. Парламент излезе с две становища и в двата случая се иска директива. Директива за нефинансовата информация, която е и темата, която ние днес трябва да разгледаме като обогатим предложението на Европейската комисия. Според мен тези предложения наистина са добре изготвени. Има една положителна рамка и в намеренията, и в изготвянето на текста от страна на Европейската комисия. Става дума за това да се гарантира максимална прозрачност в поведението на дружествата, за да може всички заинтересовани страни да извлекат полза от това и по-специално нашите потребители – които са сред най-важните заинтересовани страни. Говорим за някои изменения, които са необходими, за да обогатим цялостния текст. Промените, които според мен са необходими и които следват логиката, която Европейския парламент следва искайки тази директива, са свързани първо с прага. Европейската комисия предлага един праг а, за голямо предприятие от 500 служители. Аз мятам, че този праг трябва да падне на 250 служители, защото 250 е цифра предвидена във всички актове на Европейския съюз за е, размер на предприятие. Не е ясно защо за економическата информация имаме 250 като прак, а изведнъж за нефинансовата информация искаме прак от 500 служители. След това има по, и да има по-ясна дефиниция на рисковете, свързани с действието или работата на предприятията. Има някои указания, които трябва да бъдат предоставени за да може да има хомогенност на информацията, която ще се подава от предприятията. Тя трябва да бъде възможно, да дава възможност да бъде проверена информацията, която се предоставя. Задълженията не трябва да се дават само на големите предприятия. Както направихме в една скорошна дискусия по отношение на обществените поръчки, те трябва да включват цялата верига на подиспълнители на това дружество. Няма да би бъде разбираемо за европейския гражданин, е защо едно предприятие се държи положително, като в същото време това дружество не контролира какво правят дружествата, които работят за него, като подизпълнителни или в една верига, която е понякога доста дълга. И така, накрая някои контролни механизми. Говорим за дейности, които не са задължителни. Едно предприятие, което не предоставя а, тази информация, И така. Смятам, че това е важна директива и политиките за социална отговорност също. Това ще даде възможност характеризират се тези неща не само а, в оперативен план. Това обаче характеризира цялата ни работа още от началото на 2000-та година. Нещата след това поспряха, и по-малко важни, отколкото са били. Вашите коментари са важни. Надявам се да постигнем яснота и да можем да подсилим този текст и тази директива. Тази комисия работи много отговорно. И мисля, че гледаме дълновидно. Не се ограничаваме само до малките измерения или късите срокове. Очаквам коментари. Очаквам изменения. Крайен срок за изменения 15 октомври. Така ще почва дискусията. Давам думата докладчиците в сянка, които са тук за НП. Колегата Пети Кайнен. Thank you very much. <clears throat> And I hope... Благодаря. Надявам се, че имайки предвид политическата ми предистория и личната ми история, имам по-специфични коментари. Занимавала съм се с бизнес, администрация, економика, била съм в бордове на фирми. Така че от гледна точка на фирмите разглеждам нещата и това ме кара да гледам по определен начин на тези въпроси. Мисля, че сте извършили отлична работа по този доклад. Европейската комисия също. Трябва да има равни условия и всички изисквания да бъдат на едно и също ниво за всички. Прагът на директивата за счетоводство, според мен, трябва да се използва и тук, и това би било много разумно. След това, нещо значимо, което според мен липсва и в доклада, и в предложението на комисията, и не знам какво можем да направим за него, но е следното. Ако погледнем за един подход, който е от една страна доброволен, т.е. не е правно обвързващ, и имаме друга система за, отчет, за отчетност, то тогава ще си създадем огромни проблеми. Ако погледнем от гледна точка на фирмите, то тогава би било изключително важно информацията да е сравнима – поради тази причина сме въвели международните стандарти за счетоводна отчетност и директива за отчетност, така че да имаме едни и същи правила за всички, за това как се отчитат за дейността си. същността тук е, че един инвеститор или който и да е друг би могъл да разграничи или да сравни две фирми и техните действия. Ако продължаваме да работим на доброволна основа и ако продължаваме да използваме различни формати за отчетност, то тогава нещата остават непрозрачни. Какъв е резултатът? Общественото мнение, от една страна, много трудно може да прецени каква е тази информация, и дали тя наистина е релевантна. От инвеститорска гледна точка, ако си представим, че сме инвеститор, от една страна имате един доклад и след това финансовите отчети от друга страна. Кой отчет ще прочетете по-внимателно, ако се интересувате от фирмата? Мисля, че финансовия отчет ще ви е по-важен. По Докъде ни води това? Води ни до това, че е много трудно да се прецени, защото в момента може да имате краткосрочни печалби, но да има дългосрочни рискове, което не се виждат. Или пък да имате някоя много добра фирма, която не изглежда много добре в финансовите отчети, защото сега не прави голяма печалба, но пък инвестира в устойчивост, в социални проекти и, и това в дългосрочен план ще бъде добро за нея. Но ако не може да има сравнимост тук и ако не може тази информация да бъде е, интегрирана, то тогава инвеститорът е, много често не би могъл, не би могъл да направи един устойчив избор. И така, къде ни води всичко това? дългосрочен план трябва да имаме едни правила за отчетите. Те трябва да бъдат задължителни в един вид интегрирана отчетност за всички фирми, независимо какъв е размера на тази фирма. Отчетните, а, международните а, стандарти за счетоводна отчетност не са доброволни, те са задължителни. И затова трябва да правим такива малки стъпки напред. Да, знам, чисто политически е много трудно всичко това, но а, иначе опитваме се да урежем ушким бюрократичната тежест, а какво правим? Изискванията за отчетност на фирмите изведнъж стават по-големи, а не получаваме информация, която би оказала а, въздействие върху един инвеститор потенциален. А, нито пък би подкрепила програмите ни за дългосрочни инвестиции. А не може и да гарантира равнопоставеност. И аз наистина не знам как на този етап бихме могли да преодолеем тази дилема, тъй като <clears throat> като се има предвид, че трябва да преговаряме с съвета, да се съобразим и с различните гледища в деловите среди, е, ми се струва, че сега доста трудно е, бихме могли да прокараме идеята. Поне се надявам обаче заедно да намерим някакво разбирателство с комисията и съвета за дата, срок за преглед и оттам нататък да говорим за единна основа на отчетността. След 4-5 години оставям на вас да прецените. Благодаря. Има ли колеги, които желаят да се изкажат? Господин Хачимеркакис? Благодаря, господин председател. Аз е, представлявам в случая господин Крацман, който е докладчик в Сянка. Темата не финансова информация, информация за многообразието, е, занимава парламента от доста време, защото тези дейности в предприятията добиват все по-голямо значение и оттам им се отделя по-голямо внимание. Социалната отговорност на предприятията не е нещо ново и тя се практикува от много време, от много предприятия е, този принцип всъщност почива на доброволността и на предприемаческото решение. Предложението на комисията се отдалечава все повече от принципа на доброволност. Когато четем оценката на въздействието на комисията, добиваме впечатление, че предложенията са идеологически мотивирани и конструкцията е малко изкуствена. А това води до къде всъщност? До там, че предприятия, които са изложени на международна конкуренция. Е, на тях им се възлага много голяма бюрократична тежест и биват отдалечавани от основната си дейност е, – предлагане на услуги или производство на стоки. Комисията когато става дума за разходи от е, стотина до няколко хиляди евро, вече добива много загадъчни черти, много загадъчни действия. Става дума за информация, която може да бъде събрана в един доклад. Информацията е подготвена. Какво обаче става, когато няма съответен отдел? Какво става, когато информацията от дъщерните предприятия се събира от целия свят и трябва да бъдат ангажирани външни аудитори? Трябва да се добави и информацията за политиката на многообразието в предприятията. Квотата за жените не е безспорна и подобно на господин Кройцман, когато представлявам, аз също мисля, че едно предприятие трябва да събира най-умните в своя персонал. И след това искам да кажа, че липсата на многообразие не е нещо, което следва да се санкционира едно предприятие, има интерес да назначи най-добрите менеджери, а как можем да се осмеляваме ние, като законодатели, е, да вземаме най-добри решения за предприятията, това за мен е твърде неясно. Господин е, Кройцман разглежда критично и разширяването на приложното поле и да обхваща предприятия с персонал 250 души и повече. Това са всъщност разходи, които могат да се економисат на друго място. Слабва се конкурентоспособността, а всъщност точно обратното трябва да бъде нашата цел капитал. Благодаря. Благодаря, не виждам други е, желаящи. Давам думата на Евелин сега, на, на госпожа Гепард. Е, Благодаря, господин докладчик, скъпи Сарджо. Аз мисля, че вие представяте много добър проект и споделя мнението, което вече изразихте, а именно, че Европейската комисия по принцип е представила едно много добро предложение. И мисля, че има смисъл за да се създаде, да се създаде необходимата прозрачност. Господин Кройцман и господин Шацимаркакис биха могли е, може би е, да имат повече предвид е, правилата в САЩ, обаче мога да кажа, че това, което се приема там по отношение на квотите за жените, е много по-строго като правило, отколкото това, което казва господин Коферати. И за това аз мисля, че е проблемно да се говори за изкривяване на конкуренцията в световен мащаб. Дори е предимство, когато се създава прозрачност, защото по този начин и гражданите, и потребителите, и купувачите поставят повече акцентите върху това, което е заложено в всички тези мерки. И за това аз приветствам особено две от точките, които изложи господин Кохерати, а именно, че в законодателството трябва да се гарантира кохерентност и предложенията предприятия с персонал на 250 души. Да, в много е, европейски закони се посочва точно тази цифра и е, мисля, че е, би било кохерентно да запазим една цифра, а не да си служим с няколко. Второ, е, естествено, това засяга и подизпълнителите, защото всъщност е, за какво е необходима прозрачността и информацията при генерален е, предприемач, когато се прехвърля работа на подизпълнители и те всъщност работят по друг начин. Затова аз Особено приветствам точно тези аспекти от предложението на господин Пафарати. Благодаря. Няма други колеги, които са записали. Представителя на Европейската комисия дали иска да се изкаже? Прего. Uh, you, uh, for, for the... Благодаря, господин председател. Благодаря ви за приятия доклад, за дадените разяснения и днешните изказвания. През април комисията прие предложение, което според нас е солидна стъпка напред за повишаване прозрачността на търговските дружества в Европейския съюз. Е, и идеята е прозрачността да присъства в ежедневното вземане на решение и планиране на дружествата с оглед на екологичните, на социалните аспекти – което е в интерес и на самите дружества, и в дългосрочен план за, за техния финансов успех. Така смята комисията и така сочи и оценката на въздействието, която преведохме. А и а, на такова мнение са инвеститорите, сдруженията на, на инвеститори. В смисъл, че те се нуждаят от тази нефинансова информация в допълнение към финансовите отчети, които се разпространяват широко. Инвеститорите е, сочат, че е, това е полезно за дейността по разпределението на капиталните вложения И, и наистина, при сегашното положение на нещата, инвеститорите смятат, че е, е в противовес на финансовата информация, не финансовата, екологичната, социалната и така нататък липсва е, осезаемо и влияе неблагоприятно върху инвестиционните решения. Ето защо ние смятаме, че нашето предложение е уместно, целесообразно по настоящен в Европа има около 2500 дружества, които са пределно прозрачни по тези екологични и социални въпроси. В годишните си отчети тези дружества публикуват такава информация. И е, съгласно предложението на комисията, е, ако на такава отчетност е, подлежат всички работодатели, с работници и служители над 500, броят на отчитащите се по е, тези параметри дружества ще нарасне на 18 000, което ще бъде 6-кратно увеличение. Е, е, разбира се, задачата няма да е лека, но ако свалим праговото равнище на 250 души работници и служители, Общо ще бъдат обхванати около 45 000 предприятия и оттам нататък аз се съмнявам, че пазарът би могъл да се справи с такава радикална промяна. И, е, вероятно могат да се предвидят някакви преходни периоди, но също така чуваме, че от заинтересованите страни, към които се допитахме, че подходът трябва да бъде предпазлив, да, да не се утежнява прекалено положението на, на дружествата. И нашето послание е такова. Да, ново изискване, но за крупните, за, за едрите е, дружества. И ние такова и послание отправяме. Имайки предвид, че малките и средните предприятия традиционно се определят като работодатели до 250 души. И от, вярно е, между 250 и 500 също няма да, да, бъдат обхванати, но, но както казах, ние на първо време бихме искали да насочим вниманието към наистина крупните стопански субекти. После в тази връзка се споменават аспектите, свързани с разпространителската верига. Ние не пренебрегваме тези аспекти. Държим на своето мнение, че въпросната отчетност е в интерес на широката заинтересована общественост и на инвеститорите. И обсъждаме също така въпроса за правата на човека, който е пряко свързан с отношенията по, разпро... по разпространителската верига, имайки предвид практиката на различните подизпълнители. Но пък в противовес на всичко това не бива да пренебрегваме техническите трудности, до които биха довели прекомисквания това число по разпространителската верига. После Комисията предлага задължително оповестяване на информацията от големите и само от големите, не за малките и средните предприятия. И освен това на този етап, според нас, средата не е така озряла и, и вероятно в бъдеще на една втора фаза ще може да се въведе това изискване. Сега за сега, според нас, дружествата се отнасят положително към идеята – позоваваме се и на световна практика, това число на препоръките на ОИСР, документите на ОНЕ, а има и национална практика, която е ценна, като например Германския кодекс за устойчивост на стопанската дейност. И както казах, ние на този етап не налагаме някаква уредба, която непосредствено да влезе е, в сила. Но това пък е, би породило проблеми за съпоставимостта на дружествата. И по-нататък с развитието на нормативната уредба ние ще преодолеем и този проблем. Благодаря. И аз благодаря на комисията на колегите за бележките. Искам набързичко да се върнам на два въпроса. Първият е тези, които говориха за тази прагова стойност. Мисля, че представителя на комисията ще се съгласи с мен, че е малко прекомерно да се твърди, че една фирма 500 служители е малка малка в европейски мащаб. Защото така излиза. Ако ние приемем предложението така, както сте го направили, вие в Европейската комисия, така ще излезе. Не става дума само за асиметрия между економическата информация, която се подава и информацията, която се допълва, или поне би трябвало. И може по съвсем ясен начин това да стане. Тук има един неволен риск, не казвам, че е умишлен, а, трябва да почнем да гледаме на малките предприятия по начин, който да не ги натоварва като разпоредби от този тип. Предприятията, които обаче са консолидирани, които могат без трудности да излязат с такава информация, трябва да могат да го правят. И ние трябва да се страхуваме от тази информация, защото сега сме изпреварили времето, но последните години този процес се завърза. И сега се обърна повече внимание, не като в миналото, от страна на инвеститорите, от, страната, от страна на гражданите. Всички искат информация върху социалното поведение. Наричам го точно така, защото говорим за околна среда, говорим за лицата, които не работят в тези, е, работят с тези предприятия, извинете, зачитането на законодателството, отделните и колективните трудови права на лицата. Преди това никой не е искал такава информация. Тоест, потребителския пазар от потребители, които имат възможност да закупуват и които също се интересуват от това да знаят как се държат фирмите, от които те закупуват стоки или услуги. Преди 20 години те не се интересуваха от това. Дори инвеститорите, инвеститори не, не гледат а, само а, краткосрочната възвръщаемост. Не, обръщат огромно внимание и искат да съберат а, информация за цялостното поведение, атмосфера, климат, който, в който живее тази, в който битува тази, тази фирма, нейната репутация. Тоест не се говори само за бърза печалба. И този положителен процес, според мен, трябва да бъде подсилен, а, така както се прави в началото, както се прави с тази директива, без а, особени страхове. Мисля, че път е дълъг. Е, и аз имам опит от предходния си опит имам а, откъде да извличам пол, полза. Не е къс пътя, разбира се. еднообразната информация да възможност на потребителите да избират по-лесно, да, но от друга страна така се регулира и пазара, и то положителен, по положителен начин. Това е една принадена стойност и за предприятелите. конкуренцията, която се прави посредством общото познаване и максималната прозрачност е положителна конкуренция. Иначе ще променим пазара един парадокс има, защото онези, които се държат по-добре, защото опазват околната среда и така нататък, опазват правата на а, хората, нямат никакви ползи изобщо да се държат така добре. Изобщо каква е ползата за тях, ако ние не включваме такава информация. Това трябва да е отправната ни точка и аз бих искал да намеря компромисни решения това може да ни накара да направим няколко, то много стъпки напред по пътя, който трябва да се предприеме по този път в този момент. Очаквам вашите изменения. Благодаря това изчерпахме тази точка от дневния ред. 10 минути по-ран. Мисля, че няма да създаде проблеми това с комисията. Минаваме към електронните фактури. Комисията трябва да представи оценка на въздействието, първи обмен на становища по темата. Имаме ли представител на комисията?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 chiedo... Много ви моля. Пет минути ще изчакаме. За да дойде представителя на комисията. И за тях, и за нас това посочените, посочения, посочения час за започване не е задължителен, разбира се. Ще подновим след 5 минути. La discussione augurandoci che nel frattempo arrivino o arrivi, se è uno solo o una sola, il rappresentante della Commissione. Ancora un po' di pazienza. Bene, grazie. Possiamo riprendere allora. Колеги, подновяваме заседанието. Представителите на комисията са сред нас. Много благодаря. Добре дошли. И давам думата на оратора от комисията, който ще представи оценката на въздействието. Ще имаме обмен на становища за електронните, е, е, електронното фактуриране при обществените поръчки. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Очевидно се оказва грешка да се чете дневния ред буквално, е, както и стана. Днес ние бяхме предвидели да сме тук към 17.30. Но нека сега накратко ви занимая с тези няколко иллюстрации на екрана, с контекста и съдържанието на директивата, директивата за електронното фактуриране на обществени поръчки. Мотивите интуитивно можем да се надяваме на значително поевтиняване на процедурата на обществените поръчки, ако тя бъде електронизирана в полза на малките и средните предприятия, в интерес на прозрачността и отчетността и не на последно околната среда. Инициативата, разбира се, породи значителен интерес за заинтересованата общественост. Аз по-късно ще ви дам и данните. И освен това всичко това се полага в контекста на цифровата стратегия, на, на цифровия пазар и цифровото държавно управление. А, сега, всичко това за ефективността е догадка, ако щете, но от друга страна съвсем реална е опасността от понижаване на ефективността, ако всяка от държавите членки подходи индивидуално на своя скорост към въпрос. По-нататък е, широка подкрепа от съвета през юни, е, резолюция на Европейския парламент, това през 2012 година, инициативата на комисаря Барние, акт за единия пазар 2, също подема тази идея под номер 10 там сред препоръчаните мерки. След това ние проведохме допитване, социологически изследвания, конференции. Преди два дена имаше такава конференция с участието на вашия председател господин Харбър. И общо заето инициативата се ползва с широка подкрепа. Поначало за електронизиране на процеса на възлагане на обществени поръчки и в частност фактурирането в него и при това при условията на оперативна съвместимост – т.е. При, при единен стандартен режим. По-нататък нещата не, не започват сега на, на работно, на експертно равнище. Е, комисията развива тази идея от 2010 е, година още. Има форум е, по електронното фактуриране. Тези идеи присъстват и в директивата на съвета за обща система на ДДС от 2010 година. А има и а, проекти са финансирани от Европейската комисия, като PEPOL, СНС, Приори и така нататък. И защо точно сега, в отговор на този въпрос, много държави членки вече предприемат действия, е, като разработват платформи инфраструктурни и планове. За действие на определение това е без координация. И нашият мотив да излезем с предложението сега е именно безпокойството, че в резултат от тези индивидуални действия на държавите членки може да се наруши оперативната съвместимост. И това съответно би имало значителен отрицателен ефект върху трансграничното участие във възлагането на обществени поръчки. Така не можем да допуснем системи, които, образно казано, не си говорят една на друга и, и които препятстват участието на онези, които не говорят на техния език, така да кажем отново образно, в ущърп най-вече на МСП. Какво е съдържанието на проекто директивата? Обхватът, виждате, попадат в приложното поле на проекто директивата само фактурите, които се генерират и внасят в рамките на директивата за обществените поръчки, само адресираните до държавния сектор, но на всички равнища на управление, национално, областно и местно. Как ще бъде разработен стандарта? Чрез ЦЕН, чрез стандартизационния орган европейския, който ще се опре на най-добрия опит и, и на вече съществуващите в държавите членки системи, с оглед а, оптимално да се използва достигнатото да не се започва от нула, поне не във всички държави членки. Важно е да се каже, че на този етап не принуждаваме е, търговските дружества да представят електронни фактури. Задължението за сега единствено е възлагащия орган да може да приема електронни фактури, ако такива му бъдат представени. И накрая обобщение на казаното. Надяваме се, че електронното фактуриране ще преобладава след време, не само в областта на обществените поръчки. Според е, нас е, в значителна степен се очаква да стимулираме критичната маса търсене на, на подобни възможности е, с положителен ефект въобще за електронната търговия и електронното е, административно управление в държавния сектор. Благодаря. Колегата Колин Ланге желая да вземе думата. Благодаря за направения преглед. Когато миналата седмица бях посочена за докладчик, имах твърде кратко време да прочета по-основно тези неща. Принципно мога да кажа, че трябва да се приветства целта на предложението за директива и също така оперативната съвместимост при електронното фактуриране при възлагане на обществените поръчки. Със сигурност следва да се приветства също факта, че текстът е кратък, само 9 члена Имам малко съмнения дали пътят, по който вървим, е правилния път, мисля, че би било по-добре да се поставят критерии за европейските стандарти, за да се знае как те могат да бъдат включени в администрацията, а и да облегчат работата на малките и средни предприятия, също така и на работата на общините. Тъй като обаче докладът на комисията вече е представен, аз бих го приела така, както е в тази му форма. Ще се опитам обаче да поставя някои стандарти, за да се знае какво всъщност ще гласуваме накрая. Затова бих приветствала, ако комисията представи този текст, има някои страни, така е показано в доклада, имат подобна процедура Дания, Швеция, е, Италия, Австрия, е, Германия всъщност е, е доста водеща в тази сфера. Там би могло да се проследи какви са критериите и да можем да постигнем добър резултат. Като цяло срокът за транспониране от 8 месеца е твърде кратък и искам да посоча, че със сигурност осъзнавате, че нашият график е много амбициозен. В 14, след 14 дни трябва да представя моя доклад. Тази седмица имам два доклада по този въпрос. Следващата седмица е, е Страсбургската седмица и вече от това ще зависи дали ще се приеме доклада или не. Ако обаче се приеме, аз ще трябва в много кратък срок да проведа всички разходи, разговори. Аз виждам, че сроковете са кратки предвид пленарното заседание, но трябва да кажа, че тук трябва да се работи по-сериозно. 14 дни е твърде кратък срок, но, както ви казах, на края на седмицата ще ви кажа окончателно дали приемам този доклад или не. Благодаря, колегата Руля иска да каже нещо. <clears throat> Искам още веднъж да кажа на госпожа Колин Лангер, че я подкрепям и се радвам на сътрудничеството, защото това сътрудничество винаги е добро. Ще видим заедно двете как в тези кратки срокове ще можем да изпълним това, което ни е възложено. И аз искам да се възползвам от възможността да задам и аз един въпрос. Съвсем простичък въпрос, може би дори ще ви се стори банален. Имайки предвид, че вече сте предвидили трудности в работата, използването на тази процедура само за обществени поръчки няма ли да се превърне в противоречие? Защото това е една система от предприятия, които е, имат много по-широка дейност, така че ги ограничавате да правят разграничения, чисто процедурно когато работят. Не е ли по-добре да се въведат тези процедури за всички, независимо дали са частни или обществени? Няма други колеги, които са записали, така че, ако искате, можете да ни отговорите на въпросите. Thank you. Of course, it is a very logical question. Um, да, разбира се, въпросът е напълно логичен, но ние винаги сме подхождали постепенно. От една страна, наистина, ще има разходи свързани с прехода. Вероятно, е, едновременно ще трябва да се поддържат е, различни системи. Е, в същото време еднократното мащабно налагане на решението навсякъде в економиката с промяна на, на форматите, на, на синтаксиса на, на съобщения и така нататък, би било прекалено радикално. Подходът ни е по-предпазлив с оглед на пропорционалността и субсидиарността – от друга страна, наистина сте прави, че ще има някакви, някакви разходи по прехода и, и издръжки, свързани с поддържането на повече от една система на първо време. Благодаря. Искам да припомня в заключение на нашата среща и на колегите, които са тук или онези, които ни слушат по интернет, че работата на колегата Дананге е изключително тежка, много ограничени срокове има и затова сроковете са следните. Размяна на становища 4-5 ноември. Краен срок за изменения 7 ноември. Обсъждане на измененията 27 и 28 ноември. След това по компромисите на 17 декември. Гласуване в комисията 17 декември. Доста, доста ограничени са сроковете, притискани времето. Има предвид работата, която трябва да се извърши нашата комисия. Колегата ще прецени дали е отворена да приеме това или не. Това, което обаче аз ви прочетах е в крайна сметка крайния срок за съответната работа на отделните етапи по тази тема. Благодаря на Европейската комисия, благодаря на колегите, които останаха. Това беше последната точка в дневния ни ред. И така работата ни свърши. Следващото застание на нашата комисия на 14 октомври след обяд от 15 до 18.30. Благодаря и лека вечер. Okay. Sorry, apologies for no, anyway, it's just... Uh... It, it would be you send your... Okay.